Good morning, dear colleagues. Добър ден, скъпи колеги. Откривам нашето заседание. Започваме с гласуване. Разполагаме с кворум. Така че започваме да да гласуваме. Първо искам само да направя няколко съобщения. Искам да припомня на координаторите и на цялата комисия и на политическите групи, че очакваме 13 гласа за НП, 12 за социалистите и демократи, ЕКАРЕ 3, Алде разполага с 4 гласа. Гуе с 3. Зелените с 2 гласа. И Европа за свобода и пряка демокрация 2. Просто за да няма объркване в процеса на гласуването. Така че сега започваме да гласуваме един много важен за нашата комисия доклад. Както знаете, всяк, на всеки три години комисията излиза с доклад за политиката за сближаване. Тази, този от 2014 покрива периода 2007-2013 и след това насоките за 2014-2020. Целта е да се види как ще се премина от големите инфраструктурни проекти а, към а, конкретните проекти. Е, е Реги излезе с инициативен доклад относно а, преминаването от едно към друго поколение насоки и политики в областта на сближаването. През февруари господин Дойч ни представи доклада. Пред марта 107 доклада бяха внесени, да, изменения бяха внесени и 127 допълнителни предложения за изменения беха внесени от другите комисии, след което доклад, докладчика излезе с компромисни изменения. В края комисията ЕКОН не прие становище по този доклад. И преди да преминем към гласуването, Бих искал да дам, бих искал да дам думата на докладчика, който ще направи няколко заключителни бележки. Но още веднъж искам да кажа, че ще дам думата само на докладчика. Няма да започваме отново дискусията. Господин Дойч, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи... Не, не бих искал да злоупотребявам с настоящата ситуация. И не искам да говоря твърде дълго преди да гласуваме. И... Но аз съм единствения, който мога да се изкажа като от името на докладчика, затова ще, ще се опитам да бъда кратък. За колегите от тази комисия, от другите комисии. Е, искам най-напред да им благодаря за оказаното съдействие. Мисля, че успяхме заедно да извършим една много полезна работа. Искам специално да благодаря на докладчиците в Сянка. Чудесно сътрудничахме с тях и успяхме да постигнем е, компромисни предложения, споразумяхме се и всичко това подкрепя, засилва този текст, който ще гласуваме след малко. Не смятам, че е, сега ще трябва да разглеждаме всичките основни елементи, но просто искам да благодаря за положените усилия. Е, при нас казва, се казва, че когато някой говори, пък до него някой киха, значи всичко е вред. И така, успяхме да изготвим един документ, който е, действително е, посочва кои са характерните аспекти на тази е, кохезионна политика, която вече приключва. И това ни позволява да видим какви са перспективите за в бъдеще. С други думи, за следващи, следващия период на тази кохезионна политика трябва да е, излезем с, един, е, с едно ясно, точно послание с това, което ще гласуваме днес. След това ще го гледам на пленарно. Благодаря много. А сега след е, това резюме на Окончателните окончателната дискусия. Започваме гласуването. Сега, параграф 1, изменение 22. За против въздържали се. Приема се. Така че 23 отпада, 24 за против въздържали се. Приема се. 25-то изменение за против въздържали се. Отхвърля. 26. 26 изменение. Против. Въздържали се. Приемат се. 27. Изисква се разделно гласуване. Първа част за. Против. Създържали се. Приема се. Втора част. Против. Въздържали се. Хвърля се. 28 изменение за против. Въздържали се. Нека да провериме. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 13 против. Приемете. се. 29-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. 30-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. 31 изменение за против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 Струва ми се, че е прието. 36-то. За, против. Въздържали се. Приема се. 37-мо. За, против. Въздържали се. Приема се. 38-мо. За. 39-мо. 38-мо. се председателката за против. Въздържали се. Приема се. Компромис едно. За против. Въздържали се. Приема се. Извинение 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отвърлят се. 53 Съдържали се. Струва ми се, че е прието. Искате ли да провериме? Прието е. Петдесет и четвърто. Против. Съдържали се. Отхвърля. Струва ми се, че се отхвърля. 55-то за против той се въздържа, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 изменение за, против, въздържали се, приема се. 8. Who is in favor? 358, за против. Има малко. Въздържали се, приема се. 59 то за против. Въздържали се. Хвърля се. 60-то изменение за против. Въздържали се, приема се. 61-во изменение за против, въздържали се, приема се. 62 за против, въздържали се, отхвърля се. Сега, компромис номер 2 за против, въздържали се, приема се. След като приехме компромис втори, сега гласуваме винаги 68 за. Да. да. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73-то изменение. За. Против се отхвърля. 74-то за, против, въздържали се. Приема се 75-то за, против, въздържали се. Приема се. 76-то за, против, въздържали се. Приема се. 77 за против. Въздържали се. Приема се. 78 за против. Въздържали се. Приема се. 79 то отпада. Извинете, отпада, казва председателката. 80-то изменение за против, въздържали се, приема се. 81 изменение, за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83-то изменение – за, против, Съдържали се, приема се. 84-то за, против, Съдържали се, отхвърля се. 85-то трябва да гласуваме 85-то и 86-то. Те са идентични. За. Против. Отхвърля се. Значи 85-86 се отхвърлят. 87 отпада, казва председателката. Не, не, защото не приехме предишните. Значи 87. Кой е за? Въздържали се, приема се. 88. 88 е оттеглено. Господин Валкарсел е оттеглил своето изменение. Не, госпожо председател, не. 88 не го изтеглям. Да, да, да, поддържам 88 изменение. Добре, в такъв случай гласуваме 88 и 89. Те са идентични за, против, въздържали се, приема се. Сега компромис номер 3, който отпада. Значи минаваме направо на компромис номер 4. Бързо напредваме. Четвърти компромис за против въздържали се, приема се. Компромис номер 5 за против, Съдържали се, приема се. Сто и седмо отпада, тъй като сме приели компромиса. Господин Валкърсел, е, от, от 108 оттеглям, госпожо председател. Добре. Благодаря ви. Тогава, значи, гласуваме 109 за против, въздържали се, отхвърля се. 110 отпада, не всъщност не отпада, казва председателката, кой е за. 110 за против, въздържали се, приема се. 111 за против, въздържали се, приема се. 112 за против, въздържали се, приема се. 113 за против, въздържали се, струва ми се, че ще е прието. 114. Зелените изискват разделно гласуване. Първа част за, против. Въздържали се, приема се. Втора част за, против. Въздържали се. Приема се. 115 за против въздържали се отхвърля се. Шести компромиса против въздържали се приема се Сто двадесет и пето. Изменение, изменение 125. 25. Казва председателката за против въздържали се приема се 126 и 20, 127, които са идентични за против въздържали се приема се 128 за против въздържали се отвърля се 129 за против трябва да проверим моля гласувайте по 129. Край на гласуването. Приема се. Съжалявам от групата на ГУЕ само трима са. Защо казвате, че има един повече? Защото машината е отчела един глас повече. Нека да гласуваме още веднъж изменение 129. Много ви моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 33 за, 5 против. колегите от е, Обединената левица, ви сте само трима. Виждам, че сте трима. Просто ми предполагам, че грешката е в е, машината за гласуване. Наистина съжалявам. 130 отпада, тъй като 129 беше прието. 131 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 132 отпада, съжалявам, отпада. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 отпада. Не, не отпада всъщност. Така че гласуваме 134 изменение за против. Въздържали се, приема се. 135 то за против. Въздържали се. Въз... Приема се. 136 за против, въздържали се, приема се. 137 за против, въздържали се, отхвърля се. Седмо. Седми компромис за против, въздържали се, приема се. Сега изменение 144 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сто отпада. Компромис 8. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменени 150. За? За? Против? Въздържали се? Трябва да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Ако беше един, още един плюс, пак имахме 17 за и 22 против, така че се отхвърля. Благодаря. Изменение 152 за. Против. Въздържали се. Приема се. 153 отпада. 154. Кой е за? Против.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 158 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сто отпада. Сто и изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 161. За. Против. Въздържали се. Приема се. две отпада. 163 е оттеглено. 164. Изменение 164. За. Против. Въздържали се.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 Изменение 2. Гласувайте електронно, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 23 за, 16 прочи. Изменение 3. Сам. Против.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 Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Изменение 6. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 28 за 11 против. Изменение 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8. Аз се теглям изменение 8, госпожо председател. Благодаря. И сега изменение 9 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 11 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 12. За, про, против, въздържали се, мисля, че се приема. Изменение 13.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 Приема се. 20 гласа за, 19 против. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 19. Отпада. Не. Не отпада. Не. Защото не приехме 18. Изменение 19. Сега гласуваме. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 20. С устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Не. В такъв случай гласуваме цялото изменение 20 с устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 21. Няма да го гласуваме. Не. Няма да го гласуваме. И сега стигаме до предложенията на бюджетната комисия. Готови ли сме? Започваме с първото предложение на бюджетната комисия. То отпада. Това е по параграфи 1 и 2. След това второто предложение също отпада, защото компромис 2 беше прият. Предложение 3 също отпада, защото 38 изменение е прието. Четвърто предложение Гласуваме го. Тъй като е свързано с предложение на ИТРЕ, на което сме минали сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Предложение 5 Трябва да го гласуваме. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Предложение 6. За. Против. Въздържали се? Приема се. За предложение 7. За. Против. Въздържали се? Приема се. Предложение 8 отпада. Предложение 9 отпада. Не, не отпада. We're not so we vote. Okay, thank you. И сега гласуваме девето. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Предложение 10. За? Против? въздържали се, приема се. Предложение 11 отпада. Предложение 12 също отпада. Стигаме до предложение 13 за против въздържали се. Трябва да го проверим. Моля, гласувайте електронно. Предложение 13 на бюджетната комисия. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Предложение 14 на бюджетната комисия. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега пристъпваме към предложенията на Комисията по заедостта. А, предложение отпада заради предишното гласуване. Предложение Б. Ще го гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Предложение С. Гласуваме го. За? Против? Въздържали се? Приема се. Предложение Д. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Предложение Е. Гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Трябва да го проверим. Моля, гласувайте предложение Е на Комисията по заедостта. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Предложение F отпада. И сега продължаваме с другите предложения. Едно отпада. Две Гласуваме. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Предложение 3 отпада, защото компромис 6 беше прият. Предложение 4 гласуваме. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Предложение 5. Кой е за? Кой е против? Съдържали се? Приема се. Предложение 6. За? Против? Съдържали се? Приема се. Предложение 7. Частично покрито от компромис 6. Гласуваме. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Предложение 8. Гласуваме го. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Предложение 9. За? Против? Въздържали се, приема се. Предложение 10. За? Против? Въздържали се, отхвърля се. Предложение 11, което частично се покрива. То отпада и 12 и 13 също. Така че стигаме до предложение 14. То също отпада, защото изменение 37 е прието. Стигаме до предложение 15. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 16 то отпадам. 17 то кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 18 то отпада, защото компромис 5 е прият. 19 то също отпада, защото компромис 3, първата част е прията. извинявайте. Поправя се председателката. Трябва да гласуваме е, предложение 19. Кой е за? Против? Надържали се? Отхвърля се. Сега предложенията на комисията по енергетиката, научната дейност и индустрията. ИТРЕ. Да. Един въпрос по 19. то Ние заличихме този член. Защо трябва пак тук да се връщаме да гласуваме? Бихте ли го проверили, ако трябва, дали наистина трябва да гласуваме и дали това 19-то предложение на Комисията по заедостта трябва да се гласува, защото мисля, че изтрихме този член коми... секретарията казва, че това е в становището. Като отделен текст. Не е свързано с дадения параграф. Предложенията не се отнасят към параграфа. Добре, значи е двойно отхвърлено, каза председателката. Така или иначе, отхвърляхме, отхвърлихме го. Продължаваме с предложенията на ИТРЕМ. Първото отпада, доколкото разбирам. Предложение 2 също отпада. Трето отпада. Четвърто гласуваме по предложение 4 на ИТРЕ. Кой е за? Кой е против? Поддържали се? Приема се. Предложение 5 е покрито в параграфите, така че отпада 6. Гласуваме кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Седмо предложение за против, въздържали се, отхвърля се. 8 отпада. И гласуваме предложение 9. За, против, въздържали се, приема се. Предложение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложение 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Предложение 12. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Предложение 13. За? Против? Отхвърля се. А, предложение 14. За? против, въздържали се, отхвърля се. Предложение 15 отпада. Предложение 16 ще го гласуваме. Моля, гласувайте. Кой е за? Против? Въздържали се? Трябва да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Предложение 16 на ИТРЕМ. Моля, гласувайте. The vote is open. Not yet. The vote is not yet open. Please. open. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Не виждате резултатите. Ето сега вече ги виждате. Добре, отхвърля се. Предложение 17 отпада. 18 отпада. 19. Кой е за? Рочи. Въздържали се. Отхвърля се. 20. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 отпада. Отпада. 22 също отпада. 23 гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Преминаваме към предложенията на Комисията по културата и образованието. Първо предложение. Гласуваме го. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Предложение 2 отпада. И трето също отпада. Предложение 4. Гласуваме го. За. Против. Въздържали се. Приема се. Предложение 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Предложение 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Предложение 7. За. Против въздържали се, отхвърля се. Предложение 8 за против, въздържали се, отхвърля се. Предложение 9 за против, въздържали се, отхвърля се. Предложение 10 отпада 11. Гласуваме го. Кой е за? Против?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 19 то отпада. 20 то за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 отпада. Пристъпваме към, из... към предложенията на комисията по а, въпросите на жените. За съжаление, тук там има някой плюс повече. Нека да имаме гласуване онблок до 14, където е първото за. Да спестим малко време. Приемате ли? Това възможно ли като процедура? Има ли хора, които... Кои са тези, които искат да гласуват Анблок? Предложението е да гласуваме Анблок. Ние сме против. Добре, гласуваме едно по едно. Предложение А. За. Против. Задържали се. Отхвърля се. Б. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. С. А, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Д. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ф. За. Против въздържали се, отхвърля се. Ж за, прочи, въздържали се, отхвърля се. Хаш за, против, въздържали се, отхвърля се. И отпада. J за, против, въздържали се, отхвърля се. за, отхвърля се. Л за, против, въздържали се, отхвърля се. М за, против, въздържали се, отхвърля се. Н за, против, въздържали се, отхвърля се. О за, против, въздържали се, отхвърля се. П за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно. Предложение едно.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 Please vote now. Гласувайте сега. The vote is closed. Край на гласуването. This is a very good result. Много добър резултат за такъв доклад. 32 за, 1 против и 6 въздържали се. Благодаря на докладчика. Благодаря на цялата комисия за добре свършената работа. Now we continue now without... Сега продължаваме с втория доклад, който трябва да изслушваме днес. Миналата година комисията прие съобщение относно подхода към културното наследство, Комисията по култура излезе с инициативен доклад и ние подготвихме становище, тъй като политиката за сближаване е важна, важен източник на финансиране на проектите в тази област. През 2007 и 2013 6 милиарда евро бяха инвестирани в културни проекти. Нашия докладчик е господин Козолинов. През марта той ни представи проектостановището и до 30 април бяха внесени 57 изменения а докладчикът предложи 13 компромисни изменения. Искате ли да гласуваме или искате да кажете нещо? Добре. В такъв случай преминаваме директно към гласуване. All right. We begin with the compromise. Compromise 1. Who is in favor? Who is against? Abstentions? It is adopted. In this case, we go to compromise 2. Аз съжалявам. Трябва да гласуваме изменение 2. Много ми се щеше да отидем направо на изменение на компромис 2, но изменение 2 за против въздържали. Отхвърля Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А сега да си наминаваме към компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Извинение, 6 до 12 отпада. Трети компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърти компромис за. Против въздържали се, приема се. Пет компромис. За, против, въздържали се, приема се. Шести компромис. За, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за против. Въздържали се приема. 33-то изменение, първа част. Ще гласуваме първо първа част. Кои за ген? За против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Не, извинете, извинявам се, каза председателката. Ще гласувам изменение 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Осми компромис. За. Против въздържали се, приема се. Девети компромис за против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за против, въздържали се, приема се. Десети компромис за против, въздържали се, приема се. 11 компромис за против, въздържали се. Компромис 12 за против, въздържали се, приема се. 57 изменение с а, устно изменение. Има ли някой, който да е против устното изменение? Не. Значи 57 и заедно с устното изменение за против, въздържали се, приемат. И сега окончателно гласуване. Моля, гласувайте по електронен път. Гласувайте, ако обичате. Край на гласуването. 38 гласа за. Благодаря, господин Касолино. Благодаря, скъпи колеги. Thank you.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 Okay. We took our... Така, няколко минути почивка между гласуването и продължаването на нашата работа. Сега смятам, че вече можем да продължиме. Моля, заемете местата си. Следващата точка от дневния ред е размяна на мнение господин Хусе Мануел Фернандеш, общо клад число бюджет 2016. А, нека да го приветстваме с добре дошъл. Благодаря, господин Фернандес. Вие сте основен докладчик по бюджет 2016, т.е. вие разглеждате целия бюджет на Европейски съюз, т.е. 95% от тях, както и в миналото господин Ферн, Фернандес работи в тясно сътрудничество с комисиите, отговорни за а, разходването на бюджета. Нашата комисия отговаря за политика, в която а, представлява около една трета от бюджета на Европейския съюз. Това е едно първо, първи обмен на мнения. И сега, господин Фернандес, давам ви думата, а докладчика в сянка е госпожа Спираки, която след това ще продължи с дискусията. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм тук, за да говоря за нашите приоритети, които вече бяха прияти но също така и за да ви слушам, да чуя вашите съвети, да подготвя възможно най-добрият бюджет. Искам да припомня, че бюджет на Европейския съюз е около 1% от е, БВП. Uh, 94 бюджета отива за инвестиции и съвсем малко отива за администрацията. Мисля, че това е едно послание, което трябва да отпратим. По отношение на регионалната политика, тази комисия е, го знае много добре. Знае, че една трета от бюджета отива за кохезионната политика и за регионалната политика, където използваме Кохезионния фонд, Европейския социален фонд, също така и фонда за развитие, регионално развитие. Нашите приоритети и регионалната политика може и трябва да помогне за нашите приоритети, като основно послание, като основен приоритет са три, това, което наричаме трите е, е всъщност а, заетост, предприемачество и за това са, има готови програми като Еразъм Плюс, заето за младежите и в новите оперативни програми политик, кохезионната политика също спомага за постигането на тези цели. Това е също политика и за разумния растеж, за трайния растеж, за устойчивия растеж, също така и за растежа на включване на заедостта. А като цел всъщност е солидарността, териториалната кохезия е много важна, но също така и външната солидарност. Нека да не забравяме какво става в близост до нашите граници. Да не забравяме, че тази рубрика 4 за развитието и за хуманитарната помощ е изключително важна. С заедостта, вътрешната и външната солидарност може да, към това може да добавим и целта за сигурност. Това са посланията, които бихме искали да изпратим и бихме искали в 2015 година проблемът с плащанията да бъде, е, може би не е цяло решен, но да се очаква все пак от съвета и от комисията. Аз ще говоря за плащанията, но това е една дискусия, която е срамна за институциите, защото плащанията са нещо нормално, и те следват ангажиментите и трябва да плащаме това, което сме разрешили. Трябва, не, не би трябвало да обсъждаме въпроса за плащанията, защото те са логично последствие или непосредствено последствие от поетите ангажименти. Плащанията са също и доказателството за успеха на европейските политики. И по някой път съветът приема ангажименти с надеждата, че може би няма да стане. Но доказателството, че рубриката 1Б и кохизионната политика работят, това означава, че поетите задължения, поетите ангажименти след това трябва да се изпълняват и те са оттам проистичат плащанията. Но това не е проблема за, на кохезията. Кохезията спазва правилата. Проблемът е, че не се, из, из, не се предвиждат достатъчно средства, за да се плащат това, което трябва да се заплащат. Това е проблемът. Сега сме 2015 година, все още много оперативни програми не са задействани има един много лесен начин да се реши проблема с плащанията, т.е. да се забавят програмите. Виждаме, че сме 2015 година и ние заплащаме за минали за ангажименти. 24,7 милиарда евро неплатени установихме. Край на тази година комисията предвижда 20 милиарда неплатени. И това е една сума, която считам за огромна. Но в плана, който комисията представи през 2016 година, комисията предвижда 2 милиарда неплатени. Но все пак трябва да погледнем как се изпълняват програмите, защото трябва да спазваме компромисите. Да спазваме компромисите означава да спазваме финансовата многогодишна рамка. И кохезионната политика не е проблем пак го казвам, проблемът е, че не се предвижда достатъчно средства за поетите ангажименти. И това е лош, е, лошо послание към е, гражданите, защото когато приемаме един бюджет с недостатъчно покритие, какво трябва да правим? След това има корекции към е, бюджета и всъщност какво означава за гражданите тези корекции – какво иска парламента? Иска повече пари. Ако но всъщност това не е повече пари, един коригиран бюджет. Това е за да може да се плащат ангажиментите, да се плащат задълженията, за да се заплаща за компромисите. Ще направим всичко, за да може проблемът с плащанията да не поставя под въпрос нашите политически приоритети. И това ще бъдат политически е, приоритети, за които ще говорим. Аз е, загубих много време да говоря за плащанията. Това не би трябвало да става. Това не би трябвало да бъде проблем, защото, както казах, плащанията са логично последствие от ангажименти и компромиси, които са поети, прияти. По отношение на графика и на бюджета, изхождайки от принципа, че ще решим този въпрос, поне за да не пречим на доброто изпълнение и за да стабилизира този проблем. Затова ще говоря за графика. Комисията на 27 май ще представи проекто бюджета за пилотните проекти 4 юни. Тази комисия има два проекта, които в момента се, по които се работи. 17 се приема становищата за бюджета на 22-23 юни ще се приема бюджета. 30 септември е срока за внасяне на изменението към бюджета от комисиите и депутатите за политическите групи. Това е 10 септември. Средната се на септември е срока за приемане на становищата за бюджета, за решенията, които се вземат през октомври 29-30 септември гласуване по е, измененията, 12-13 октомври, гласуване по е, бюджета, 28 октомври пленарно и 29 ноември се приключва. Планът за плащанията, пак се връщам на това, ще бъде обсъден а, от трилога на 12 май и се надяваме да има едно среща на 26 за и до 27 май да се постигне споразумение по този въпрос. А що се отнася до това, което е предвидено по финансовото програмиране, е, многогодишната финансова рамка, спрямо бюджета 2015 година, това, което имаме, е като предвиждания за многогодишната финансова рамка, може да имаме увеличение, но, както казах и го повтарям, на 27 май ще се представи проекта бюджет от комисията и е, насоките, които определихме, целят да се определи, да се обрамчи това предложение и се надявам, че това предложение ще съвпадне с нашите приоритети. И аз също така и равнището на плащане 2016 година трябва да позволи стабилизирането на този проблем. Два проекта в момента, пилотни проекти, текат. Да припомня, че 4 юни е срока за пилотните проекти за новите пилотни проекти и подготвителните дейности. Благодаря ви, очаквам вашите съвети, препоръки. Кохезионната политика е важна, също и за растежа, разумния растеж, не само за териториалната кохезия. Важно е програмите да могат да работят и то да започнат да работят бързо, Важно е да видим как се изпълнява, защото ако нямаме програма или ако затрудняваме някаква оперативна програма, винаги може да кажем, че няма изпълнение. И и проблемът с закъсненията, с които трябва да внимаваме много държави членки хоизионната политика представлява повече от 50% от обществените инвестиции и това е един начин да се осигури заетост, растеж, конкурентоспособност и солидарност. Именно заради това трябва да защитаваме тази политика. Благодаря ви. Thank you. Thank you very much. And now I'll give the floor to благодаря сега госпожа Спираки. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues. Благодаря, уважаеми колеги. Съгласна съм с казаното от колегата, даже ще повторя едно изречение от вас, че ние не даваме достатъчно пари на вниманието на служителите. Това е ключово за изпълнението на бюджета, но също и за подкрепата за кохезионната политика. Това е основната инвестиционна политика, която директно засяга реалната економика. И Искам да благодаря на Карла Карвалио за свършената работа. След като беше направено предложението за проекто становище, имах много интересна дискусия с Комисията за изпълнението на бюджета и сега основният ми приоритет е да видим дали а, кохезионната политика ще бъде приложена правилно. Знаем, че има забавения в одобрението на някои оперативни програми. Много примери мога да дам. Тези, това съответно ще доведе до закъснение за периода, за целият период до 2020. Искам също да кажа, че някои проблеми, като забавенето и прехвърлянето на плащанията, не са свързани с съответните държави. Например, в Гърция кохезионната политика е основната мярка за намиране на чуждестранни инвестиции. Закъсненията в плащанията, както и в оперативните програми, ще доведе до проблеми с разпределянето на бюджета нещо, което ни е против едно устойчиво управление на, на средствата и съответно трябва да избегнем и възможността за подобни проблеми в бъдеще. Колеги, очаквам вашият принос. Знам вече, че трябва да направи някои лингвистични изменения, а също и да направи някои изменения, свързани с а, стратегическите елементи в политиката и трябва с този фонд ние да допринесем за излизане от кризата. Аз мятам, че а, кохезионната политика е и трябва да остане нашия топ приоритет. Очаквам вашите изменения. Благодаря. Thank you. Thank you. Благодаря. Имаме две точки в дневния ред по бюджета. Първото е а, а, обмен на становища с господин Фернандес и втората точка е мандата за трилога. И а, на този трилог се предполага, че ще изготвим също и становището, както и ще разискваме крайния срок за измененията бихме могли да ги дискутираме заедно, защото те са свързани. Така че Именно за това ви уведомявам тези две точки от дневния ред. Ще ги разискваме сега заедно. Давам думата на господин Вон. Благодаря, госпожо председател. А, може би ще има и други коментари по докладчик а, на, на комисията, така че аз ще се обърна към господин Фернандес. Радвам се да ви видим тук. Може би е, трябваше да, е, да си напечатам датите за заседанията в, на тениска, защото без малко да забравя е, графика. Та, вие знаете колко важни са тези структурни кохезионни фондове за, за много държави. Това е основният източник на растеж и за етост. И ако имаме правилният, правилното количество средства, бихме могли да напреднем повече. И за това всъщност тук този въпрос, който вие поставяте за закъсненията с плащанията, е от ключово значение и за цялата наша комисия. Мисля, че ние трябва да го подкрепим да се пребори с тази ситуация. Разбира се, тя не е лесна. Знаем какво става и именно за това ние, както и комисията, трябва да можем да проследим какви са закъсненията в плащанията. Доколкото знам, за миналата година имахме 24 милиарда. Тази година се говори за 20 милиарда знаете, че това спира все повече оперативните програми. Има все повече такива, а пък те ще са блокирани от тези забавения. Така че ние трябва да имаме количествени данни, а също и да кажем много ясно какви ще са последиците. Защото много често работим с големи цифри, но пък в крайна сметка а, ние трябва да търсим факти. Ако намерим такива в, голем, в почти всички държави и региони, ние ще успеем да убедим държавите, че има наистина проблем и че трябва да предприемем действия, за да а, се а, промени цялата политика относно плащанията. И първите три предложения смятам, че са много добри за структурните фондове и точки 4 и 5 относно забавенията или липсата на, плащания. Да, но нека така както и господин Фернандес, в точки 4 и 5 трябва да а, кажем точни цифри относно тези проблеми с плащанията, за да знаем всички за какво става въпрос и може би трябва да посочим и какви са последиците от такива а, забавения на плащанията. Разбира се, ще го дискутирам, когато направя писмени предложения. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Благодаря. А сега давам думата на господин Зала. Благодаря, госпожо председател. Господин Фернандес, благодаря за доклада. Работата винаги е- не е лесна. Малко по малко, но сигурно, бавно, но сигурно си даваме сметка, че нашото, е, нашата резолюция не беше много успешна. Всъщност, е, плащаните кредитите, които са налични, доказват, че има една разлика от 50 милиарда някои ангажименти трябва да бъдат взети през периода на програмиране, иначе няма да имаме нищо през 2019 година. И установяваме, котегата Вон го каза, господин Хернандес също, че имаме още плащания, които закъсняват от последния програмен период. И много отдавна чакаме заплащането на тези, тези заплащания всъщност и когато виждаме какви са исканията за плащане 2014 година, някои страни бяха предвидили 80% от кредитите и използвали по-голямата част, 50% бяха използвали, но все още виждаме, че има фактури, които за години N плюс 1 и N плюс, N плюс 2 и N плюс 3. Има едно прехвърляне на проблема към новата е, финансова рамка. А съветът все повече има изисквания, а ние пък трябва да се опитваме да спираме нещата, да ги успокояваме. Говори се, например, за бюджет на помощ за Украина, един е, милиард и нещо повече, но все пак тези пари трябва да дойдат от някъде. И проведохме една дискусия казаха, ние ще трябва да се намерят парите за Европейския фонд, инвестиционен фонд. Това трябва да дойде от европейския бюджет, за да може всички тези програми да бъдат задействани. Всички тези проекти. Освен това имаме един механизъм за взаимовръзка в Европа, но всичко от това, откъде ще дойдат тези милиарди, от които имаме нужда? Мисля, че малко по малко с Бюджета 2016 година проблемите ще се изострят, вече го виждаме. Вече трета година тече от финансовата рамка от 2014-2019. Колегите казаха, дефицита все по-се засилва и ние трябва да настояваме да може политич... блок от структурна политика и кохезионна политика да бъде запазен. Имаме нужда от кредити, за да заплащаме изостаналите плащания. Трябва също да има и достатъчно кредити, за да може да финансираме и новите проекти. И трябва също държавите членки да не искат възстановяването на кредитите, които не са използвани. Няма вече възстановяване. Ще трябва кредитите, които не са използвани, автоматично да бъдат прехвърлени към новите следващата година. Всичките поети ангажименти трябва да бъдат спазени, а що се отнася до кредитите по плащанията, те трябва да бъдат увеличени. В противен случай, в противен случай ще грешим, ако смятаме, че може да осъществяваме проектите с наличния бюджет. А що се отнася до структурната политика, ние също имаме някои съмнения в, е, по отношение на някои страни и региони. Питаме се дали структурната и кохизионната политики са доброто решение за тези инвестиции, за насърчаване на инвестициите, например в е, рамките на предварителното финансиране, регионите трябва да извадят от джоба си пари, да чакат години, докато тези пари бъдат възстановени. Мисля, че това ще е, хвърли сянка върху тази политика. Трябва да гледаме отвъд 2019 година и това е причината, поради която нашите изисквания трябва да бъдат много конкретни. Например, резервния фонд. Има такъв резервен фонд – който се предвижда за структурните фондове, но той е, не служи за... Той не трябва да бъде повод за някакви пазарлъци, трябва да се използва за това, което е предвидено. С други думи, насърчаване, използването и е, развитието на структурната политика. Благодаря. Господин Новаков. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да а, поздравя и господин Фернандес и госпожа Спираки за отличната работа по бюджет 2016. В крайна сметка, комис, комис, политиката за сближаване е политика, която не трябва да бъде само по, по, по, политика на разходване на публични средства, а политика на ефективност и резултат. 80% от поетите кредити за 2014 година ще бъдат прехвърлени за 2018 година и това ще бъде всъщност едно а, един натиск, който ще бъде упражняван на държавите членки да освояват а, средствата за програмирания период. За, за да за това е необходимо да приключиме с неплатените, изплатените фактури до 2018. Защо? Защото в противен случай ще има натрупване Второ, що се отнася до фонда за стратегически инвестиции, преразглеждането на многогодишната финансова рамка трябва да бъде по някои от бюджетните линии да се види къде има бюджетен излишък. Ако има бюджетен излишък в стратегическите е, по стратегическите инвестиции, то този излишък трябва да отиде в бюджет. Трябва да можем е, наистина да приключим с е, неплатените сметки до 2016, за да можем да разгледаме всичко това при, междинното разглеждане на е, рамката. Господин Фан Нистелрой. Благодаря. Благодаря. Сиди is ontstaan. Uh, Благодаря на господин Фернандес за възможността да обсъдиме бюджета 2016. Това е едно един отличен пример за сътрудничество между нашата комисия и комисията по бюджета. За нас важното е е не само въпрос на бюджет, на средства, на, на въпрос на принципи. Не мога аз просто да кажа, днеска не мога да си плата, след като съм ял в ресторан. Така че просто това е не, не, не, недопустимо. А, едно на ръка, че начина на действие позиции на действени е абсолютно недопустимо. Второ, човек работи за осъществяване на европейски проекти и после не получава пари. Защото тук не става дума само за взаимоотношения между институции или власти, става дума за, е, от, за отделни лица, за индивиди, за човешки личности. Става дума за инвестиции. Така че в един момент ние можем да кажем, че казваме ми не можем да плащаме. Така че ние излезахме с резолюция относно закъснени, закъснените, закъсненията по плащанията през септември. Тя беше внесена в пленарна зала. Така че аз мисля, че непременно трябва да знаем къде са тези неплатени фактури. Трябва да знаем какво става в държавите членки по-отделно. но в крайна сметка не можем да извиняваме всичко с е, липса на пари. Нека, нека, нека, нека не, ние просто трябва да знаем какво е конкретното положение, какво точно правят държавите членки. Че дали а, кой, кой не е получил средствата, дали е крайния бенефициент. Така че с а, началото на новия програмен период а, не можем защото трябва да знаем какви са наистина последиците от това, че има закъснели е, плащания. Ние трябва да имаме един постоянен докладчик тук в нашия в нашата комисия, в комисията по, за регионално развитие и този докладчик да бъде непрекъснато информиран за е, развитието на нещата. Ние трябва непрекъснато да можем да проследяваме а, какво се случва и в държавите членки, чрез а, а, комисията по бюджета. И трябва непрекъснато да обсъждаме а, развитието на нещата, така че трябва да видим дали има някакъв начин да решим този проблем. А, господин Фернандес спомена и пилотните проекти и е, обсъществяващите се в момента оперативните действия. Ние трябва да преразгледаме тези два елемента преди крайния срок. Трябва също така да разгледаме цифрите, които предостава комисията. А, да видиме и каква е позицията на съвета. Аз съм абсолютно съгласен с вас относно дългосрочните перспективи, ако не сме абсолютно твърди, а, а нека не забравяме, че много, ще има много важни политики от 2020 нататъка. Така че трябва да работим в много тясно сътрудничество а, по този въпрос, госпожа. Благодаря. И аз подкрепям колегата Спиракис за този проблем с а, а, забавенията на плащанията и отлаганията им. Това е въпрос на доверие в Европейския съюз, в бюджета ни и в цялата кохезионна политика. Защото ние сме тези, които налагат директиви за навременните плащания за всички държави членки. Всички трябва да платят в един срок от 60 дни а, на доставчика, А пък ние сме тия, които не плащат. Ето това е големият проблем. Когато говорим за бюджет, за ангажиментите и за плащанията. Наистина имаме проблем с управлението на бюджета. Всяка година имаме задължения на дадено ниво. Да кажем 100 единици. Всяка година имаме плащания на друго ниво. Една година 20, после 50, 180, различно, в зависимост от това как политиките се прилагат на практика. Така че в някои години имаме излишъци. Между, не между ангажиментите и плащанията, а между приходите в европейския бюджет и плащанията. Но в годините, които имаме излишък, ние трябва да пестим парите за бъдеще, защото в някои бъдещи години няма да имаме такива излишъци и ще имаме нужда от допълнителни а, е, пари, защото тогава плащанията ще са по-големи от а, е, ангажиментите и по-големи от бюджета ни, от приходите в бюджета. И за, именно за това имаме проблем, защото преди не сме пестели за това бъдеще а сега имаме нужда от допълнителни пари, а нямаме такива. Ами, трябва да сменим политиката на управление на европейския бюджет за бъдеще, защото ако не я променим, винаги ще се сблъскваме с същият този проблем. Така че това е едната точка. И другото е относно нещо друго от страна на ЕКОН за финансирането на структурните реформи. Казва се, че трябва да намерим място в европейския бюджет, някакси да мотивираме страните да прилагат на практика структурните реформи. Тази мотивация трябва да идва от трансферите европейския бюджет и по този начин да помагаме на държавите с финансови а, мотивации за прилагане на тези реформи, но проблемът е, че в този случай ще мотивираме всички държави еднакво. Държавите, които имат нужда от подкрепа, както и държавите, които нямат нужда, защото те в своето развитие и имат данъчен капацитет да финансират структурни реформи. Така че смятам, че е много важно в бюджетната комисия да помисли за всичко това и да защитава кохизионната политика, а не да взема допълнителни средства от кохизионната политика. Благодаря. Благодаря, господин Обрехт. Благодаря, госпожо председател. Разликата между бюджета и Комисията по бюджета и реги е, че когато ние работим по въпроса с бюджета, ние говорим за практиката и прилагането на практика. И мисля, че тук трябва да се спрем точно на тези елементи. Първо, разликата между а, ангажиментите и плащанията. А, това, което беше предложено от МФ, е много голямо. То беше планирано. То ще подложи само проблемите за година 2021, 2022, 2023. Защо? Защото всъщност разликата между ангажиментите и плащанията трябва да се покриват от правилото N плюс 3 и също от резерва, който ще трябва да започне да се използва от 2020. Тоест ангажиментите а, са не за 7 години, а за 10. А плащанията се правят за всяка година. Нека да внимаваме, защото ако намалим възможността за и, и вземем парите от ангажиментите, ще имаме голям проблем за 2020. Това трябва да ви е ясно. Второ, миналото, като казвам минало, има преди 2004-2005. Там имахме един друг проблем. И мисля, че сега имаме нужда от друга стратегия, различна стратегия. И въпросът е дали имаме такива пари, резервни пари, но сега няма пари, които не се харчат. Напротив, ние дори нямаме достатъчно пари да си платим сметките. Така че това е напълна промяна на стратегията. И въобще имаме пълна промяна в ситуацията. Относно гледна точка на Реги, важното е кой чака за тези пари. Кой? Защото също не е ясно. Някои държави членки органите, които се занимават с плащанията, Министерство на финансите, плащат тези сметки и после националния бюджет чака парите от комисията, от Брюксел. Кой чака? Националния бюджет чака. Но, но крайните бенефициенти са си взели парите, т.е. те не чувстват този натиск. Натиска е между националния бюджет и комисията. Не забравяйте, че ние в договора а, също имаме формулировка, която се казва, че комисията трябва да плати близките два месеца. Ако има, разбира се, пари в бюджета. Ако няма такива пари, комисията не плаща. Тогава кой е жертвата? Много често националният бюджет е жертвата. А това променя отношението на националните правителства към цялата кохезионна политика. Защото, ето, ние си, си изпълняваме задълженията на ниво региони, граждани, но комисията не си изпълнява задълженията към нас. И ние нямаме пари. Така че, ето, това е закъснението, което всъщност води до много сериозни и тежки последици към цялата кохезионна политика, защото губим доверието на националните правителства в кохезионния фонд. И не, само защото нещата са сложни. Хората се оплакваха от административните сложности и така нататък. А сега се оплакват от липсата на пари. И сега всички знаят, че липсват пари. И е, ние като изправим бюджета, годишния бюджет, знаем, че ще ни липсват пари. Е, и Жозе го каза, Хосе го каза, че старото закъснение на плащанията идва от 2013, 2014, дори 2015, които ще се отложат за 2016. А 2016 можем да очакваме около 20 милиарда. И комисията казва, че накрая на 2016 ще имаме ще се платят старите сметки. 2013, 2014, съвсем плюс 2. Най-вероятно ще платим и крайните сметки около 3, няколко си милиарда. И накрая въпросът ще бъде, а, да кажем, 4 мили... 2 милиарда, а, които ще се покриват старите закъснения, а ми новите плащания, които ще трябва да покриваме през 2016? Аз бих казала, че ще имаме една ситуация, която ще дава закъснение с две години. Тоест имаме нужда от цял механизъм, не просто да запълваме дубките, възможно най-скоро. Тоест имаме, един, имаме нужда от механизъм за бъдеще, за да избегнем подобна ситуация. За защо сега изготвяме бюджета за 2016? Защото трябва да се зададем въпроса, можем ли наистина да а, платим сметките за няколко години, плюс новите ангажименти, които ще дойдат преди октомври. Комисията ще трябва да ги плаща. През октомври и преди октомври 2017. Така че, какво е приемливото ниво на закъснение? Ето това е въпросът. И устойчивото ниво също. 2, 5, 10 казва комисията. Какво е приемливото ниво за комисията? И кога трябва да платим? Октомври, до октомври и между октомври и декември? защото тогава вече се прехвърля към следващата година. Определено а, това е проблема, но истинският проблем за кохезионната политика е а, какво да правим, ефикасно ли е това, което правим. Това ще са въпросите, които ще дойдат съвсем скоро от някои от държавите членки. Може би трябва да промените нещата и да помислите как да помогнете, но само на най-бедните. Останалите ще работят по иновации и други. Така че наистина в момента сме в много тежък период за кохезионната политика и, и тия закъснения в плащанията са симптом. Other... Благодаря. Има ли някой друг, който иска да вземе думата? В такъв случай благодаря на всички вас. Uh, Бих искал да кажа няколко думи за ролята на комисията по регионално развитие във всичко това. Плана за плащане на Европейската комисия, ако можем да го, да го така. А, трябва да получи нашата, нашия принос, защото в крайна сметка в нашата област се чувстват най-тежко последиците. Има план за плащане но не, не, не става ясно как точно ще бъде ще бъдат извършени тези плащания. Като я не прав, като че ли всъщност тук целта е да се запълнат пропуските от миналото, но няма проекция в следващата година. Така че наистина трябва да видим и по какъв начин трябва да имаме една по-добра по-добро сътрудничество. Първо бих искал да господин Фернандес, виждате колко задълбочена е нашата дискусия, защото всички разбираме значимостта на решенията, свързани с бюджета 2016 година, защото е момента да се промени формулата, да се промени модела, да решиме какво е приемливото ниво на закъснеене и да видим по какъв начин ще продължава да се осъществява кое политиката на сближаване и какви резултати може да се очакват, а това е много важно за много от държавите членки, като не забравяме, че в много държави членки 50% от инвестициите идват точно от тези фондове, така че трябва да видим как можем да защитиме осъществяването на тази политика с цел економическо възстановяване и растеж, как да се избегне рисковете и да се намерят методи за наистина за осъществяването на тази политика в на всички имате. Благодаря. Това, което беше представено от комисията, не е един истински план за плащания. Това са просто аспекти, елементи във връзка с плащанията и не, в този момент не се знае как ще се поступи с а, въпроса с плащанията. Имаме една обща рамка за плащанията. Това не касае само кохезионната политика. Разбира се, че трябва да има разлика между поетите ангажименти и плащанията, това беше обяснено, имаме тази, това правило N плюс 3. Трябва да се внимава с един въпрос. Това е, че по някой път някои хора говорят по въпроса за плащането и казват, добре, това е проблем на кохезионната политика. Не, това не е проблем на кохезионната политика и правилата, които са приети, не се поставят под въпрос, те се спазват. И разбира се, че имаме нужда също от едно правило, не знае дали N плюс 3 е много, дали трябва да имаме N плюс 2, но държавите членки са тези, които приеха това правило N плюс 3. Понякога държавите членки и финансовите министри може би не си дават сметка за парите, които ще трябва да получат. Това е нещо друго. Разбира се, трябва да се говори за една сума, от която трябва да се каже, вече не е възможно повече от това. Това е допустимата сума, е, която, сумата, която може да бъде, на която може да бъде издържано, е, когато става дума за, непла, за неизплатените суми. Но трябва да има една система, контрол панел, с, да се види което система да позволи е, да се задейства алармен сигнал, когато възникне е, някакъв риск. Въпросът с плащанията. Плана с плащанията, който всъщност не е истински план за плащания, това не е само за бюджета на 2016. Още от тази година ще почне да бъде изпълняван е, бюджета от 2015. Но истината е, че за да се реши този въпрос, ще имаме нужда от пресни пари. И сега бюджета ни вече е малък. Бюджет, който всяка година е, съвета се опитва поне да го намалява всяка година. Приема ангажименти с тайната надежда, че е, не всички ще бъдат приети. И за да отговоря на един въпрос, който беше повдигнат тук, и за което благодаря на колегите, които е, повдигнаха всички тези въпроси и проведоха този интересен дебат. Винаги има нещо, което остава от всяка година. Някакъв излишък. Но той не отива за следващата година, този излишък успяхме все пак да приложим някаква гъвкавост. Неизползваните маржи от 2016 година, не осъществените ангажименти, те ще отиват за, един, за една обща рамка за следващите години. Това са неизползваните суми. Поне имаме тази гъвкавост, но не за плащанията. Но 2014 година имахме един сериозен проблем. На масата имаше 7 милиарда глоби, 24,7 милиарда неплатени суми и държавите членки искаха да приемат тези 5 милиарда и да си ги сложат в джоба. Докато нормално щеше да бъде да се вземе този, тези 5 милиарда да се вземат, за да може да се е, справим по някакъв начин с част от неплатените 24,7 милиарда. И според мен какво трябва да се направи? Трябва да се е, извърши ревизия на е, многогодишна финансова рамка. Тук има кой да се занимае с това. В ревизията на рамката 2017 трябва да се опитаме да решим този проблем. Защото е, това, което имаме за да решаваме този въпрос е нещо много просто. От една страна плащаме това, което е било минало, имаме закъснение с оперативните програми, но може да има и друго изкушение. Това е, да кажем, няма пари за плащания е, и има и друг начин, но е, истината всъщност е, че ние сме приели една многогодишна финансова рамка, която не се спазва и в която не спазваме компромисите. Това е истината и начинът да се реши този проблем с някаква сума, която е, трябва да бъдат пари за неплатените което да е допустимо в някаква система, с която се казва внимание, защото има толкова много фактури, които пристигат, че ще надхвърли това, което са нашите възможности. Но начина да се реши това, според мен поне, е една много трудна битка. Това ще бъде ревизията на многогодишната финансова рамка през 2017. И последието, според мен, което е много важно, това е защото е истината, това не е проблем на кохезионната политика. Това е проблем на правилата, които всички са приели. Не трябва да се казва, че да, трябва да осмислим, преосмислим кохезионната политика, да се запитаме дали си струва или не. Това е също една опасност, защото е, има много хора, които критикуват кохезионната политика, защото може би не разбира добре правилата, но пък и други критикуват е, кохезионната политика, защото много добре разбират правилата и защото им харесва, може би. Но това е политика и ние знаем, че тя спомага за научно-изследователната дейност, за обновленията, за заедостта. Тя е важна за всички държави членки, а не само за тези, които правят вноски. И ако говорим за един друг е, проблем, това е, че бюджетът на Европейския съюз е много малък и който няма собствени ресурси. Това е истинския проблем. И ако не решим въпроса със собствените средства, със собствените ресурси, винаги ще стои този въпрос. Има две държави членки, Германия и Франция, които отговарят, са отговорни за 38% е, от бюджета на 28 страни. Това е, това е истината всъщност. И след това пък всеки гледа как се разпределят е, вноските, използванията, е, И това е нещо, което създава проблеми. Няма да решим този въпрос през 2016. Ще се опитаме поне да стабилизираме нещата, да ги задържим така както са, но ще направим необходимите усилия, за да може компромисите, които бяха постигнати и е, многогодишната финансова рамка да не бъде поставена под въпрос и трябва да бъде спазвана. Благодаря. Thank you. Thank you. Благодаря. Благодаря много за така откритото и е, откровен отговор на въпросите, които дадахте. При всички случаи ви очакваме и за следващи срещи и дискусии и ще подкрепим всички ваши усилия, госпожа Спираки. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че колегата Олбрих наистина постави въпрос, истинските въпроси. Дали наистина ще е, упражняваме, осъществяваме политика на сближаване или вече сме се отказали. Защото тук става дума на не само въпрос на доверие. За някои страни е въпрос на живот и на смърт, като за моята, за университетите, за малки среди предприятия. Знаеме, че срока за плащане е 60 дни. Ако можем да се придържаме, трябва да се придържаме. Така че към моето проекто становище искам да се добави един малък параграф относно устойчивото. Второ. Бих искала да добавиме и едно изменение относно плана за плащания, представен от комисията. И да видим дали това не трябва да бъде само един списък на плащания, а просто трябва за страните, които имат проблеми, какви са структурните реформи. Става дума за страните, които са програмни в момента или новите държави членки. Така че още веднъж ви благодаря за а, сътрудничество. Thank you. Thank you very much. Благодаря много. Има и представител на Европейската комисия. Искате ли да добавите нещо? или може би ще се включите в дискусията на следващата точка. Благодаря ви. И сега... А, първо трябва да ви припомня, че госпожа Спираки подготви становище относно правомощията за е, трилога. Аз предлагам предлагам крайния срок за внасяне на изменение да бъде 12 май 12 часа и за такъв случай ще можем да гласуваме на 17 юни, а на 22-23 юни това становище ще бъде гласувано в комисията по бюджета. Така че изменение 12 юни, казва сега председателката, следващата точка от дневния ред – е а, е, делегирани актове, публично-частни партньорства. Прие, получихме документа, прият от е, комисията. Става дума за частно-публичните партньорства и по-скоро е, смяната на бенефициента. Става дума за едно много техническо предложение. Получили сме на 28 април а, езиковите версии. След това документа ви беше разпратен. Парламента има да разполага с два месеца, за да възрази и след това може, трябва да приеме проекто резолюция, внесена от е, водещата комисия по силата на член 105. А по въз... може да се поиска и удължаване на срока, ако след два месеца не е взето никакво решение или не е предприето нищо. Делегирани акт се счита за приятта. А сега давам думата на комисията да представи накратко този делегиран акт. Благодаря. Добър ден на всички. Съвсем накратко особено като се има предвид съдържанието. Комисията, разбира се, ще ви даде и допълнителни технически обяснения по-късно. Съвсем накратко, трите членове 62, 64, 63 бяха въведени от общото общия законодател. Те се въвеждат с цел да има повече яснота за операциите, които се управляват чрез публично-частни партньорства. И един от тези членове, 62, определя начина по който една операция може да бъде изчетена за полезна. Това е в член 62. Извинявайте, 63 го правя за оратора. Законодателят дава на комисията възможността да постави допълнителни условия, които да се прилагат, когато бенефициентите се променят тъй като а, конструкцията на тези партньорства е, е много сложна, затова има такива допълнителни условия, когато един от партньорите се промени, а, условията, които са били дадени първоначално, се променят а, спрямо новата ситуация. Целта е да се гарантира, че заместникът в договора ще е да осигури същото качество на услугата. И Делегираните актове се отнасят към член 64, много технически член, където се дават специфични дерогации, които позволяват в някои случаи публично-частните партньорства, където участват а, обществени органи, да а, се консултират с частните такива и да се правят плащани само когато наистина а, има плащане. Някакъв разход. И законодателят дава на комисията делеге, мандат по делегация да а, каже дали условията отговарят на изискванията и а, да иска докладване. Ето това е като цяло. Както вече казах, много сложно, много технично, но така иначе това са специфични условия за публично-частни пред, партньорства, които оперират под условията на член 62 и 64. Има ли някой сега, който иска да вземе думата, както председателката? Uh, thank you. Благодаря ви. И в този случай предлагам комисията да не иска удължение на този срок за възражение два месеца. Нека да сложим крайен срок за понеделник, 11 май, в 5 след обед за изпращане на всякакви проекто резолюции, които са против акта, ако има такива, разбира се. Съгласни сте. Добре, благодаря ви. Следваща точка. Трябва да одобрим решенията на координаторите. Координаторите заседаваха с нощи, вчера след обед и решенията са ви раздадени, са бяха ви изпратени по имейл. Има ли някакви възражения, госпожа Крел? Благодаря. Госпожо председател, виждам, тази програма за изслушванията за втория семестър. Мисля, че решихме вече, че ще следваме предложението на ЕНП за упростяването и намаляването на администрацията при европейските структурни фондове, защото при делегирането делегацията в Харватска бяхме решили да, срещ, да се срещнем с хора от целият регион. Това е а, доколкото знам, предложението на НП за това изслушване. Да, да, но вчера на края на дискусията поисках, попитах всички групи да предложат в писмен вид идеите си за изслушванията. За това имате такова вписване тук, в протокола. Но има промяна. Но ако и настоявате се пак да организирате това първо изслушване? Господин Ван Нистерой, по същата точка, когато четох протокола, е, няма кой знае какво добро усещане. Не беше правилно, а, като си им предвид какво говорихме вчера, близо 15 минути говорихме за тези изслушвания а и бяхме решили, да представим идеите до края на май. И аз даже казах, че трябва да ги представим тази седмица, а не да чакаме 29 май, а, за да имаме а, текстове. Искаме да работим. Основният проблем е, че нямаме ясни предложения. Нямаме толкова време за чакане. Не можем за нови идеи. Не, не трябва сега тук да представим идеите. Както каза госпожа Крел, искаме да работим по упростяването, да, искаме да, да имаме изслушвания и други дейности. И сега чухме предложението за Адриатическият регион, а, но това вече го разисквахме. Що и ще отиде, колегата ще отиде с делегациите и всичко ще се реши там на място. Поне според мен. Добре. Можем да подобрим този протокол. Добре. Казва председателката, нека да зачетем становището на цялата група. И ако има предложения за други изслушвания, очакваме ги, така както решихме вчера, но съм напълно съгласна с а, идеята, че по този, това изслушване вече се споразумяхме. Чакаме писменото ви предложение, което ще изпратим на бюрото. Благодаря ви. Скоро ще получите е, новите, новите насоки. Споразумяхме се да имаме това изслушване. И всички други групи са поканени да представят техните си идеи за изслушванията. Съгласни ли сте, господин Зелер? Благодаря. Е, установих, че координаторите са решили да не излизат със становище по повод е, искането на комисията за 630 хиляди евро помощ за моделизирането в е, рамките на фонда за е, моделизиране и трябва да се запитаме дали този фонд изпълнява целта, за която беше създаден. Аз не знам дали това не се е някакъв измислен фантом. Е, видяхме какви са трудностите в бюджета и доколкото зная в тази, през този мандат, който е по-малко от година, вече имахме 27 моби за помощ от този помощ е, е, внесени от държавите членки. Аз ги прегледах, те нямат нищо общо с това. Става дума за политика, за трудов пазар. Това са все искани, които се вписват в националните политики. Държавите членки искат европейския бюджет да ги финансира. Това не е целта на този фонд. Сега, ако имаме една голяма предприятие като Air France, което уволнява много хора, това е много жалко, но това няма нищо общо с модернизацията. Всъщност, просто тази компания е била зле управлявана и това не може да го приемем. Имаме някои национални предприятия, които искат да финансират своята политика в областта на заедостта с европейските фондове, пари с които не разполагаме. И сега това го наричаме техническа помощ, в комисията така го наричат, и аз се питам откъде ще дойдат парите. Ако държавите членки нямат необходимите пари. Ако искат да вземат националните портфели от Националния фонд, хубаво. Но не е допустимо да се вземат пари от други бюджетни пера. Благодаря. Благодаря. Просто искам да кажа, че това беше решението на координаторите и сега няма да коментирам всеки случай. Госпожа Крел всички тези решения. Може да се... това е някакъв проблем, но не може да се реши това с едно становище. Мисля, че трябва да се помисли по въпроса най-общо и да се види дали фонда за приспособяване към глобализацията е добрия инструмент. Тук може да се проведе някаква дискусия и да се помисли за някакъв инициативен доклад. Доколкото зная, регламента за фонда за глобализацията е прият и си остава в сил. Но е, може би ще трябва да се настоява пред комисията, но иначе на основите на едно становище нищо не може да се промени. Аз искам да го отбележа, просто за мен това е един истински проблем. Ние изпратихме вече едно писмо до комисията по бюджета, казахме, че сме съгласни, добре, това е, е становище, което е прието от по-голямата част от мнозинството. Но все пак искам да подчертая, че този вид системи, този вид суми не се оправдават за фонда за глобализацията. Благодаря. Господин Ван Несторой, по специфичните забележки, то не, не беше заради а, техническата помощ. Това е много ограничена точка. Ще видим как ще сложим тази точка в дневният ред, за да имаме допълнителни мотивации, допълнителни аргументи, за да тръгнем в правилната посока. А не да поотващаме на ново това становище за техническата помощ. Но Nur sichergestellt wissen, dass diese 630.000 Euro nicht aus Исках просто да съм сигурен, че тези 630 хиляди евро няма да идват от пакета, който идва, за който е предвиден за структурната политика. Сега, ако кажете, че идва от друга, е хубаво. Възприемам го, може би ще има някакво обяснение, но не искам този, тези пари да идват от Кохизионния фонд и е, фонда за е, структурна политика? Отговорът ми е, че това беше решение на координаторите по това специфична, тази специфична опция за становище. За бъдеще ще дискутираме как ще обясним нашата позиция. Йорк, на твоя въпрос за цялата причина съществуването на този фонд. Има ли други коментари? Не. В такъв случай приемам, че протокола на предишното задание е прият. точка разни. Имате ли нещо да кажете по точка разни? Не. В такъв случай искам да ви уведомя, че следващото ни заседание ще бъде на 17 юни, сряда в 9 часа сутринта. И Нека да благодаря на преводачите от името на цялата комисия и закривам заседанието и желая приятен ден.